Ciudadana presidenza del gruppo 2. Ok, quindi cominciamo. Bene colleghi, iniziamo il turno di votazioni. colleghi, Уважаеми колеги, започваме с netto. Госпожа Цимер има думата преди това. Euh, Madame la Présidente, au nom du groupe des socialistes et démocrates, je voudrais exprimer... Госпожо председател, от името на социалистите и демократите искам да кажа следното. Вчера унгарският парламент прие много набързо промени в Конституцията, които противоречат на човешките права, на основните права и на принципите на Европейския съюз. Европейския съвет и комисията изказаха вече своите опасения. Има опасения и сред унгарското население. Е, искаме да помолим Комисията по правни въпроси да види промените, да ги анализира и да види дали те са в унисон с основните човешки права. Освен това, бихме искали оценка на комисията, на Венецианската комисия оценка на тези промени. Е, председателя на парламента и председателя на комисията казаха, че това ще се случи. Е, Zimmer, това не беше процедурен въпрос. Госпожа Цимер. Госпожо председател, аз искам да напомня на вчерашното ни заседание. От името на политическата ни група искам да кажа, че изявлението на председателя по отношение на поведението на мароканските власти, които не допуснаха наша делегация в Марокко, искаме, тяхното, искаме да протестираме против това поведение. Ние не сме съгласни с такава процедура, с такова третиране и искаме да се проучи до каква степен една официална демокра... делегация за Европа може да бъде, за, извинявайте, за Марокко може да бъде третирана по този начин. Благодаря, госпожо Цимър. Ние сме единни. Президента ще бъде информиран. Господин Ферховщад. Госпожо председател, преди няколко минути имаше изказване относно положението в Унгария. Ясно се каза, че чрез четвъртата поправка на Конституцията на Унгария, прията от парламента на страната, се нарушават основни европейски ценности. Моята молба към председателя е въпроса за Унгария да бъде включен в утрешния дневен ред на парламента и да проведем, освен това, разговор с комисията и председателството на съвета. Защо казвам това? Защото член 7 от договора е пределно ясен. Една трета от държавите членки могат да включат въпроса в дневния ред. Комисията може да го направи, госпожа Рединг може да го направи. Имаме колегиум на комисарите. Може да се основете на член 7 параграф 1 за процедура срещу Унгария. Европейския парламент може да го направи в неговата цялост. Но не може пленарната сесия на парламента в Страсбург да приключи без да има някакво решение относно положението в Унгария и без да има препоръки към комисията и съвета. Какво се случва в момента? Господин Орбан ни се присмива със своите действия. И аз се обръщам към моя добър приятел, господин Дол, който вече направи няколко изявления. Мисля, че преди месец той говори против господин Берлускони. да го моля сега да прояви коража и да прикани НП да оттегли своята подкрепа от господин Орбан, тъй като той нарушава основни европейски ценности. Well, continue. Молбата ми е следната. Включете този въпрос в дневния ред, председателката. Разбрах ви, господин Сайер. Уважаеми госпожи и господа, приятели, чух изказването на колегите от социалистите и демократите и либералите по отношение на Унгария. Приемам на сериозно това, което беше казано, защото в Съюза трябва да се взимаме на сериозно. Можем обаче да кажем, че има нарушения на човешките права и в страни, където има либерални и социал-демократични правителства. Може би нашите колеги от другите партии са слепи. Тук се проявяват двойни стандарти. Никога не сме чували господин Ферховщад да се изказва, когато социалистическото правителство на Румъния блокира Конституционния съд и му забрани да публикува своето решение. Има и други примери. Примери, когато депутатите от лявата част на залата са прилагали двойни стандарти. Определено четвъртата поправка на унгарската конституция засяга само Унгария, защото член четвърти на Европейския договор ясно казва, че конституционната уредба на всяка една държава членка е част от нейния суверенитет и никой не може да го нарушава. Уважаеми колеги, това не означава, че не трябва да се прилагат принципите на европейското културно наследство. Същност тези поправки бяха внесени за разглеждане в различни комисии преди да бъдат приети. И вие нищо не казахте тогава. Освен това, никога не сте казвали какъв е точно проблема, който имате с това изменение на Конституцията. Какво точно се нарушава? Господин Ферховстад говори без микрофон. Това е вашия отговор, казва господин Сайер. Господин Ферховстад каза, че тази поправка нарушава всичко. Добре. Къде точно обаче се нарушават човешките права и върховенството на закона? Кажете, моля, къде точно се нарушават тези права? Председателката прекъсва. Господин Сайер, моля да прекратите. Господин Саря продължава. Искам ясно да заявя, че Унгария спазва основните принципи на върховенството на закона и на човешките права и не можем тук да проявяваме двойни стандарти и предразсъдъци спрямо която и да било страна на Съюза, защото иначе Съюза ще се разпадне, а няма да се придържа един към друг. Няма да се придържат държавите членки една към друга. Така. Е, в крайна сметка искам да помоля господин Таварес да вземе думата. Нямаме, не говорим за е, Унгария сега. Благодаря. Е, за Унгария искам да кажа на всички колеги. Господин Верхов, Верховщад е, говори за член 7, колегата говори за член 4. Аз искам да говоря за член 2. Европейския съюз трябва да уважава и е основан на ценностите, на върховенството на закона, на респекта. Това трябва да защитават и институциите на Съюза тези изменения на конституциите е, нарушават някои от основните ценности, като например независимостта на съдебната система и правото, свободата на изразяване. Ние видяхме четири работни документа в НП, но и в доклада за Унгария. Ще се съсредоточим на четвърт, върху четвъртото изменение. Междувременно искаме да помолим комисията да насочи усилията си към диалог с Унгария по отношение на човешките права. Без това досие за човешките права ние не може да продължим. То има нашето неотделимо внимание. Председателката. Добре, отбелязах си всичко, т.е. желаната промяна на дневния ред за утре. Господин Шулц трябва да вземе решение за това. А сега продължаваме с гласуването. Доклада за Карея Кампос. По именно гласуване, моля гласувайте сега. La votazione è chiusa.